Good morning, everyone. Welcome to the IMCO Добро утро на всички и добре дошли на заседанието на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Първо нека приемем дневния ред. Проектът за дневен ред предполагам, че се одобрява. По точка 8 бис сме включили и гласуване за киберпрестъпността. А 12-та точка е отложена за 22 юни. Ето защо обедното ни заседание се отменя. Предполагам, че няма други забележки. Нека на всички да напомня, че това заседание се излъчва по интернет. Добре дошли на всички, които ни слушат. Искам също така да ви уведомя, че доклада за посещението на нашата комисия в Талин през април може да се намери на веб страницата ни. Трябва да одобрим и протокола от 2 и 3 май. Одобряваме го. Нека ви кажа, че вчера проведохме много добра конференция на председателите на комисиите. На специално място извън парламента разговаряхме с председателята Яни за това как можем да подобрим работата си, как да избегнем дублирането за нас. Например, това е много важно при цифровия единен пазар – сега ще работим заедно с координаторите по предложените идеи. Така се надяваме законодателния процес да стане далеч по-гладък. Освен това, разговаряхме с комисаря Бърние във връзка с започването на преговорите по Брекзит през месец юни, след гласуването днес господин Бърние се ангажира с пълна прозрачност, що се отнася до работата с Европейския парламент. Това ще бъде включено като тема за разглеждане от координаторите на следващото заседание. Сега преминаваме към нашето заседание. Започваме с първия доклад на Дита Харанзова, Европейски кодекс за електронни съобщения. Давам и думата. Благодаря, господин председател. Трябва да бъда бързичка, за да приключим на време за гласуванията. Благодаря на колегите за тези 781 изменения. Всички политически групи работиха за споразумение и големия брой компромисни предложения. Аз имам своите отговори на тези предложения, имам и някои допълнителни предложения. Принципно се надявам, че всички групи разбират, че ще трябва да направят отстъпки. Това е важно, за да може след две седмици да гласуваме дисциплинирано. Няма да навлизам в подробности по темите, тъй като говорих за това на предходното заседание. Всички са запознати вече с моята позиция. Само ще кажа, от измененията е ясно, че всички ние се застъпваме за равен достъп до електронните комуникации на всички граждани, включително и тези с увреждания. Много от колегите всъщност са представили едни и същи изменения в този дух. За бъдещата работа на комисията ще кажа, че след като се определи едно изискване, не е необходимо то да се повтаря непрекъснато. Това е принцип на доброто законотворчество. За останалите изменения бях отчудена от връзката, която се прави между защитата на традиционната индустрия и прегръщането на новите технологии – Що се отнася до измененията за ползвателите, аз съм приела повечето от тях, като съм се стремила да запазя баланса на проекто становището. Ангажирам се да продължа да работя в името на доклад, който да бъде справедлив към всички заинтересовани групи и максимално балансиран. Имаме и теми като проваляне на пазарите, отношения между бизнеса и потребителите. Мисля, че ние трябва да работим за лоялната конкуренция. Потребителите трябва да гласуват чрез това, което правят. Ние не искаме становище, което в крайна сметка да е за сметка на потребителите в полза на индустрията. От докладчиците. Сянка очаквам да чуя техните приоритети. Благодаря, Дита. От името на социалистите Вие всъщност се изказвате за НП. Аз съм докладчик в сянка на НП. Не знам каква е точно процедурата днес. Мога ли вече да се изкажа? Добре, виждам, че всичко днес е много напрегнато под високо налягане. Дори докладчикът много бързо мина през измененията, включително и на НП. Наистина на 22 юни предстои гласуване, така че следващата седмица ние отново ще разгледаме компромисите. Трябва да работим бързо и качествено. Имам три забележки. Госпожо Шаранцова, вие вече казахте, че сте се съобразила с много от нашите предложения, например за достъпа на хората с увреждания и други, но най-общо казано, аз си задавам въпроса за компетенциите на нашата комисия и връзката с потребителите. Ние трябва да мислим за това, как да дадем възможност на всички да се конкурират и да допринасят за едни по-добри резултати в Европа. Предполагам, че тук ще трябва да разгледаме и дефинициите. Според мен хоризонталното законодателство за потребителите е много добро, що се отнася до мрежовата информация и сигурност. при комуникацията машини към машини и бизнес към бизнес. Тук едва ли има нужда от промени, ние имаме нужда от по-бързи комуникации. Защото в момента скоростта е една осма от тази в САЩ, да не говорим за Азия. Трябва да работим именно в тази насока. Но това е задача на ИТРЕ. Затова аз помолих нашия докладчик да работи и с комисия ИТРЕ. Важно е не само ние да си свършим работата, но и да има смисъл целият пакет. Това беше политическата ми забележка. След това при универсалната услуга не сме за включването на мобилната услуга, трябва да се помисли за някои други предпазни механизми. И третата ми бележка – разговорите в рамките на Европейския съюз. Аз имам нужда от повече информация, преди да вземем решение да премахнем таксите там – това е естеството на компромиса. Ще видим как ще работим и следващата седмица, за да изпълним графика. Благодаря, господин Ламберт. Госпожа Шалдемоса от името на социалистите. Всъщност нашия докладчик в Сянка няма как да присъства днес, за това аз ще прочета нейните бележки. Е, след запознаването си с многото изменения, тя стига до заключението, че повечето са добри, но има и някои проблематични. От политическа гледна точка е трудно да подкрепи е, запазването на публичния бюджет за ЮСО. Също така пълната хармонизация на законите за защита на потребителите. Тя е представила 187 изменения за засилване на предложението на комисията и включването на комуникациите между хора. Също така тя е за запазването на обхвата на предложението в частта му поддръжка на сигнала. Други текстове са свързани с анекс 5 и принципа на неутралността. Важно е да се запази минимално ниво на хармонизация, да има допълнителни предпазни мерки за потребителите по членове 95, 6, 7, 98 и 99. Също така е важно потребителите да не бъдат твърде зависими от пакетните договори. Трябва да се разгледат и разпоредбите за номерата по спешност. Нашият докладчик в Сянка иска да разгледа и хипотезата при природно бедствие или терористичен атентат – доколко държавите членки могат да използват тези услуги, за да предупредят гражданите. И накрая задълженията по член 106, задължение за предаване на сигнала. Това е предпазна мярка за всички граждани, особено за тези с увреждания. Това също така обслужва и многообразието. Благодаря. Благодаря и сега за екаре господин Дантон. Аз ще се изкажа от името на Вики. Ще видим дали тя ще спечели днес. Мисля, че нейното място е сигурно, но никога не се знае. Да, нека и пожелаем успех. Аз съм нов по темата но мисля, че това, което е съществено за нас е следното. Не сме обсъдили все още някои от ключовите елементи, като универсалната услуга, нивото на хармонизация, правата на крайните потребители. Затова графикът малко ни притеснява. Възможно е да отложим гласуването с известно време, за да можем да обсъдим темите достатъчно добре. По достъпността докладчикът според нас е права, но не бива да се засяга действието на закона за достъпността. За нас е важна и директивата за неприкосновеност на личния живот, по която отговарям в комисия Либе – Необходимо е да има последователност между тези текстове и в предложенията за неприкосновеност на личния живот, иначе наистина създаваме много трудна ситуация за професионалистите в областта. По задължението за универсална услуга аз приемам позицията на докладчика по член 79 и съответно предоставената свобода на действие. Трябва ни обаче обща дефиниция по приложение 5 и минималните услуги. Трябва да се помисли за националните ограничения. Тук трябва да се поработи наистина повече, за да имаме балансиран компромис по мобилния интернет. Тук сме съгласни с подхода на докладчика. Държавите членки трябва да могат да включат този елемент в универсалната услуга, иначе ще е много трудно да има такава свързаност в селските райони. И накрая пълната хармонизация е много важна за нас тъй като ние искаме да има известна хармонизация, но не и пълна хармонизация. Държавите членки трябва да имат известна свобода. Например, по член 95 нашата страна има конкретни норми за услугите на далеко съобщителните компании. Ние не искаме потребителите ни да мислят, че с европейските норми техните права всъщност се намаляват. Това е нашата позиция за момента. Трябва и много внимателно да помислим за ентитиз и свободните услуги, защото там разпоредбите не са издържани. Но очаквам с нетърпение бъдещата ни работа. Благодаря. Uh, Благодаря. За зелените, Джулия Рен. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Тъй като имаме две минути до гласуването, ще бъда много кратка. Мисля, че обсъжданията на докладчиците в сянка и на техническите заседания протекоха добре, нямаме основни възражения. Единственото, което е важно за нас, е да продължим работата напред и да сме сигурни, че ще имаме позиция и по компетенциите на ИМКО, възможно най-скоро. Благодаря, Джулия. Ако няма други докладчици в сянка, давам думата на колегите. Някой желая ли да се изкаже? Ако не, давам отново думата на докладчика. Дита, благодаря. Благодаря ви за коментарите. Съвсем накратко. Наистина е важна насоката, но, както вече се каза, но е важен и резултатът. И аз се притеснявам малко дали ще успеем да изпълним и графика. Но ще видим какво ще направим следващата седмица. Съгласна съм с вас, трябва да работим в тясно сътрудничество с ИТРЕ за да имаме крайен резултат, който се подкрепя и от двете комисии в парламента. Такова взаимодействие е много съществено. Съгласна съм също така и за това, че е необходимо да работим последователно, що се отнася и до останалите законодателни предложения и актове. Много ви благодаря за подкрепата. Очаквам следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата. И сега преминаваме към гласуване. Разполагат ли всички с, с своите карти за гласуване? Не бъдете най-чест карта Изчакваме да подготвите картите си за гласуване. Имате ли списъците за гласуване? the... Започваме гласуването. Ружа, започваме. Uh, Първо ще гласуваме по доклада посветен на борбата срещу киберпрестъпността. Докладчик е Анелин Фан Босайт. Искате ли да кажете нещо? No, I... Не, бих искала само да благодаря за възможността да работя по това досие. Благодаря на секретарията за това, което направи, тъй като сроковете бяха много кратки. Искам да благодаря на другите групи за полезното сътрудничество. Всяка от групите изпрати своите коментари относно измененията. Благодаря на всички. Уважаеми госпожи и господа, за съжаление днес нямаме превод на датски език. За съжаление, един от преводачите се е разболял. Надявам се, че ще приемете този факт. И сега нека да преминем към гласуването. Параграф 7. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка все пак. Изменение 5.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 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. Отпада. 23. По него гласувахме, тъй като 20 не се прие. 21 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против. Как гласуват социалистите? Въздържали се, приема се. 25. Отпада 27 за, против, въздържали се. Приема се.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 Това беше гласуването по борбата срещу киберпрестъпността. Сега преминаваме към космическата стратегия за Европа. Докладчик е Евлин Гепхарт. Искате ли да кажете нещо? Е, Искам само да благодаря за чудесното сътрудничество с колегите. Постигнахме, според мен, разумни компромиси. Няма големи проблеми. Можем да гласуваме. Благодаря ти, Евелин. Преминаваме към гласуването. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3. 3, естествено, не 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За, против, въздържали се, проверка. Компромисно изменение 16. Необходимо е да проверим колко човека от НП гласуват. Отменяме гласуването и започваме от начало. Извинявам се, но се налага. Sorry, there is a technical... Струва ми се, че имаме малък технически проблем с системата за гласуване. Моля за търпение. Ще почакаме с гласуването на изменение 16.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 Sorry, colleague, we're just uh, checking what the machine... Колеги, проверяваме работата на тази машина в цифровата епоха. Ще се опитаме да гласуваме сега по изменение 16 и ще видим технологията застава ли зад нас или не. 16-то. Okay. It is adopted. Приема се. Машината май работи. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо от съображенията за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване по електронен път. And the vote is closed. Гласуването приключи. Приема се с 29 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към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 Необходимо е да направим проверка по 11-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече против. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против въздържали се. Мисля, че се приема. Изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Окончателното гласуване по електронен път. Гласуването приключи. Приема се 30 гласа за, 2 против, въздържали се няма. Благодаря на докладчика. И сега преминаваме към авторското право. Последното гласуване за днес. Авторското право в рамките на цифровия единен пазар. Докладчика е Катрин Стайлер. Имате думата. Благодаря на всички, които работеха по това досие. Време е да преминем към гласуването. Благодаря ти, Ана Мария. Ще дам думата на Мортен Льокегор. Нека да не дебатираме процедурен въпрос. Само една бележка, госпожа председател. Не участвах отблизо в този процес. Не съм докладчик в сянка, но просто трябва да кажа няколко думи. Мисля, че някои колеги ще ме подкрепят. Имаме притеснение относно процедурата. Не е приемливо в 11 часа вечерта с нощи да ни се предлагат стотици нови изменения и късно вечерта да се налага да говорим за това дали трябва да отлагаме гласуването или не. Аз не съм съдия и не мога да решавам дали тази процедура е правилна, но тя не е задоволителна. И мисля, че много колеги не знаят по какво точно ще гласуваме сега. Благодаря, Мортен. Ще обсъдим този въпрос на заседанието на координаторите, но всички политически групи решиха в крайна сметка да се гласува по силата на споразумението, прието с нощи. Всички групи искат да се спази това споразумение. Благодаря на всички. Преминаваме към гласуването. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 17. За. Против. Въздържали се. Проверка. Мисля, че ще има много проверки по този доклад. Край на проверката. Приема се 16 на 15. Преминаваме към компромисно изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 15. Сега ще трябва да гласуваме всички изменения. 329. Начало на гласуването. Всъщност 320 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 321. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 322. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, въздържали се, приема се. 327. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 328. Край на гласуването. Приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 329. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 330. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. Гласуваме 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 331. Край на проверката. Един глас в повече от НП. Извинявам се, значи машината отново е срещу нас. Така или иначе се отхвърля. 331 се отхвърля. Преминаваме към 332. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 333. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 334. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас в повече. 335. Вярвайте ми. Преминаваме към изменение 33. Не. Не съм права, така ли? Начало на гласуването по 336. Край на гласуването. Отхвърля се. 337. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 338. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 20. на десета страница, поне в някои от нашите списъци. Компромисно изменение 20, начало на гласуването. Отхвърля се. 15 на 15. За това се налага да гласуваме по измененията. 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 16. 375. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 376. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 377. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 16. 378. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 16. 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 16 на 15. 379. Отпада то. 381. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 382 и 44 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. В повече 383. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16 на 14. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Компромисно изменение 21. Край на гласуването. Приема се. 45. и 387, идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 386. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 16. 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 16. 388 и 47. Идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 15. 390. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 17 на 15. 391. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 16. 392. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 393. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 394. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 16 на 15. 300 отпада. Компромисно изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Проверка. Изменение 60. Край на проверката. Приема се. Компромисно изменение 39. Гласуване блок. Заедно с компромисно изменение 24, 25, 26, 27 и 28 и съответните преамбилни точки. Започваме гласуването по компромисно изменение 39. Край на гласуването отхвърля се. И сега ще гласуваме по отделните изменения. 61. Начало на гласуването. Те всички са идентични. Затова гласуваме по всичките. 61, 420, 421, 422, 23, 24, 425, 426. Това е гласуването амблок. Гласуването приключи. Отхвърлят се. 426. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 гласа против. 11 за. 427. 428. Идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 429. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 420. Не, извинява се председателката. 430. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се. 431 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 432 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 433 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 434 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 435 за, против, въздържали се, отхвърля се. 436. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 437. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 438 и 439 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 440. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, отхвърля се. 442 за, против, въздържали се, отхвърля се. 443 за, против, въздържали се, отхвърля се. 444. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 444 отпада. 445. Начало на гласуването. Край на гласуването. По 445 отхвърля се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 40 амблок, заедно с компромисни изменения 41, 42, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и съответните преамбилни точки. За, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение 41 на страница 22. Всъщност не. Всъщност не. Това беше гласуване амблок. Отиваме на изменение 509 на страница 26. Подлагам на гласуване изменение 509. 509. Подлагам на гласуване. 509 на страница 26. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 14. Изменение 66. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 15. 510 за. Не, не, по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 15. Компромисно изменение 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 44 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 46. 45 всъщност. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 46. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 538 на страница 29. Начало на гласуването по изменение 538. 38 и 39. Заедно ги гласуваме. Край на гласуването отхвърлят се. Сега гласувахме по 538 и то се отхвърля. И сега гласуваме 539 за, против, въздържали се, отхвърля се. 540 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Нека да почакаме само за секунда, за да видим кое изменение гласуваме. Гласуваме 557 на страница 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 558. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 559 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля за електронен вод. Изменение 559. Отхвърля се. 560. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 561. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 562. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 563. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 564. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път, електронно гласуване по изменени 67. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 565. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 566. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се с един глас. 567. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 571 и 570. Гласуваме двете изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 16 на 16 глас. 568 и 569 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 16 на 16 гласа. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Компромисно изменение 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. При което продължаваме. Продължаваме с Изменение 69. За. 69-то изменение подлагам на гласуване за, против, въздържали се, отхвърли се. 70. Моля, гласувайте по електронен път. М можем край на гласуването 17 на 14 гласа с един въздържал се. Виждате резултата. Така, можем да продължим с 71. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се с 18 на 14 гласа. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 76 за. А моля, гласувайте по електронен път. Председателката се извинява. Има грешка в списъка. Изменение 77. Моля, гласувайте. Изменение 77. Край на гласуването. Приема се с 15 на 13 гласа. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 срещу 15 гласа, така че гласуваме измененията. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. <clears throat> Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се за 16 на 16 гласа. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 13 гласа. Изменение 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 13 гласа. Компромисно изменение 3. За. Против въздържали се, приема се. Отгласуваме гласуваме 85 и 86 идентични изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 16 на 14 гласа. 87 и 88 идентични изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 17 на 15 гласа и продължаваме с гласуване на измененията. 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с Изменение 90. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 16 на 15 от гласа. 91. Отпада. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се, за това продължаваме с компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така продължаваме с компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 7. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 15 гласа. За това гласуваме измененията. Изменение 2 и 106 идентични. Моля, гласувайте за двете изменения. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 15 гласа. 107. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 108 за против. Въздържали се. Отхвърля се 109. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Така че продължаваме с изменение 110. Моля, гласувайте. 110-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 15 гласа. Изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 13 глас. Компромисно изменение. 8 за, против. Въздържали се. Приема се. При 115 и 16 идентични. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването отхвърля се с 16 на 15 гласа. 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 15 гласа. 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 на 13 гласа. Компромисно изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 10. За, против, въздържали се, приема се компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се, продължаваме с компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се компромисно изменение 13 за, не, гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 13. Преустановете гласуването. Приема се с 17 на 15 гласа, с което продължаваме към изменение 8 и 145, които са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 15 гласа. Компромисно изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 14 гласа. За това ще гласуваме изменение 146. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 14 гласа. Изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 15 гласа. 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 срещу 14. 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 18 на 12 гласа. Компромисно изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се, за това продължаваме с изменение 11, което е идентично с 151. Ще ги гласуваме заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 16 на 15 гласа. 152 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. И изменение 12. Моля, гласувайте. То е идентично с не, председателката се поправя и изменение 12. <clears throat> Отхвърля се 153 и 13. Те са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се с 154. Е, Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 17 на 15 гласа. 155, моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 17 на 15. 156, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 15. 157. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 15. 14 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се на 17 на 15 гласа. Продължаваме с 158. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 на 11 гласа, 159. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 срещу 10. 160. Моля, гласувайте. Отпада. Отхвърля се с 16 на 16 гласа. Можем ли амблок да гласуваме от 15 до 166? Политическите групи са съгласни и така. Изменение 15 до изменение 166. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се с 17 на 15 гласа. И така продължаваме с 167 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 17 на 14, 168. Моля, гласувайте. Гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се с 16 срещу 15 гласа. 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 срещу 11. Сега компромисно изменение 24. Няма да го гласува. Не, се, не подлежи на гласуване. И продължи Нека, моля, имайте търпение секретариатът да провери с какво продължаваме. Good to breathe a little in the middle of this complicated vote. Сложно гласуване е наистина. Okay, we vote individually. И така, изменение 170, 171 и 172 на страница 44. Те са идентични. Моля, гласувайте, когато сте готови. 170, 171, 172. Идентични на страница 44. Това е, е съображение 31 от преамбюла. Преустановете гласуването. Отхвърлят се с 14 е, на 18 гласа. Продължаваме с изменение 173. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 15 гласа. 174. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 на 13 гласа. 170 и... И пето е следващото изменение, но не то отпада. 177 отпада. Е, мисля, че трябва да гласуваме изменение 176. Очевидно не. Продължаваме с компромисно изменение 25, което не подлежи на гласуване. Страница 45. Можем ли да гласуваме по компромисно изменение 25 всички изменения по това компромисно 177, 178, 189, 180, 20, 181. Те са идентични. Поставям ги на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се с 17 на 15 гласа. Продължаваме с изменение 182. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 на 14 гласа. 183 е следващото изменение. Изменението е, е подложено на гласуване. Моля, гласувайте и се отхвърля с 15 на 14 гласа. Компромисно изменение 26 не, няма да се гласува. Изменение 21, 184, 185, 186, 187. Те са идентични и аз моля да ги гласуваме анблок. Преустановете гласуването, отхвърлят се с 17 на 15 гласа. 188. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 15. 189. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 13 гласа. 190. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се за 16 на 15 гласа. След това 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 16 гласа. 192 и 193. Идентични. Кой е за? Против въздържали се, приема се. компромис, но изменение 27 тона няма да се гласува. Изменение 22, 194, 195, 196, които са и идентични. 997 и 8 99. 200 на страница 47-48. Моля да ги гласуваме анблок. Начало на гласуването, край на гласуването, отхвърлят се с 18 на 14 гласа. И така, и изменение 201. Моля, гласувайте. Отхвърлят се с 16 на 15 гласа. 202 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 16 на 15 гласа. 204 отпадат. Компромисно изменение 28 няма да го гласуваме. Изменение 205 и 6 и 7 и 8 са идентични. Моля, гласувайте тези изменения. Край на гласуването отхвърля се с 17 на 15 гласа. Изменение 209, което подлагам на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 на 10. 210 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От, от Хвърля се с 18 на 13 гласа. 211-то изменение. Моля, гласувайте. Разбирам, че изме... Не, гласуваме 211-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 15 гласа. 212. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 16 на 15 гласа. Компромис 29 няма да се гласува. Пристъпваме към измененията. We, voted already before. Yes. Че гласувахме по този въпрос, по това изменение. 30 компромисно изменение се прие, гласувахме ги блок, така че скачаме направо на страница 52, 62. Компромисно изменение 35. Кой е за? Сговорим за страница 62, изменение 35, така че кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с компромисно изменение 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 37. За? Против? Въздържали се? Приема се. Колеги, почти сме приключили компромисно изменение 38 за против въздържали се, приема се. И така изменение 302 моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля с 15 на 15 гласа. Тук моля за малко търпение преди окончателното гласуване. Е, нека да проверим нещо със секретарията. Междувременно благодаря на всички за търпението и проявената дисциплина. Може би има някои съвместими изменения, които също трябва да бъдат подложени на гласуване. Страница 35, моля ви, върнете се на нея. 93-то и 92-ро изменение, страница 35. Те бяха съвместими с изменение 90. И така, гласуваме на страница 35 измене, изменение 92, защото те са, то е съвместимо с изменение 90. И така, кой е за? против, въздържали се, приема се. А сега изменение 93 за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви за което и трябва да гласуваме изменение 100, моля за малко търпение. Правим справка относно съвместимите изменения. Okay, then in page 40... На страница 45 гласува изменение 176. То беше съвместимо с 174. Говорим за страница 45, изменение 176. Готови ли сте? Моля, гласувайте изменение 176. Край на гласуването приема се с 16 на 15 гласа. И така, колеги, пристъпваме към крайното гласуване, което ще осъществим по електронен път. Моля, гласувайте. Не всички са гласували. Вече приключваме. Всички гласуваха. Приема се 19 срещу 7 гласа и 6 въздържали се. Благодаря на докладчика. С това изчерпваме гласуванията за днес. И продължаваме по дневния ред. Моля онези, които трябва да напуснат зал, които искат да напуснат залата, да бъдат възможно най-тихи при напускането, за да не пречат. Колеги, моля да напуснете залата, ако не оставате за дебата и също така да бъдете по-тихи. Благодаря ви. Сега преминаваме към представене от страна на комисията на доклада Рефит за правото в областта на потребителите и маркетинга. Този доклад е част от проверка на пригодността Комисията ще представи своя документ. Веднага давам думата на господин Франциско Фонсека Марио, който завежда дирекция и ще обясни какво се прави за правото в областта на потребителите в контекста на Рефит. Моля, колеги, напуснете залата, ако не оставате. Please, Mr. Mr. Fonseca, you have... Господин Фонсека. Благодаря, госпожо Кораца Билт, почитаеми членове на комисията. За мен наистина е чест, че мога да ви информирам от името на комисара Юрова по настоящен в Люксембург за съвета на министрите за оценката на постиженията в областта на потребителите, оповестени от комисията през май. На 20 май ние приехме доклада Рефит за правото в областта на потребителите и маркетинга. Приехме и доклада за паралелната оценка на Директивата за правата на потребителите. Това е резултат от широко допитване до всички важни публични органи, както и гражданското общество и бизнеса. През 2016 година знаете, че имахме среща на върха по тези въпроси. Вашата комисия беше представена. Всичко това постави в по-широк политически контекст правата на потребителите. Първата ни оценка е положителна. Ще кажа защо твърдя това, възоснова на пет аргумента. На първо място, комисията потвърждава, че принципно нормите за защита на потребителите остават пригодни за целта си, тъй като те са насочени именно към проблемите пред потребителите в наши дни, потребители на единия пазар. Например, имаме директивата за нелоялните търговски практики. Там водещия принцип е, че не се прави разлика между средата онлайн, както и традиционната среда. Освен това, виждаме, че се откликва и на новите проблеми, въпреки че текстовете са прияти преди разгръщането на електронната търговия. Това се е, вижда и при защитата на потребителите, както и при последните действия в социалните медии за защита на потребителя. Имам предвид Facebook и Google. Освен това, ние можем да кажем, че сме обхванали и търговските практики. Комисията междувременно актуализира своите мерки по електронната търговия, за да приведе в съответствие с директивата за нелоялната конкуренция. Ние искахме да обърнем внимание на някои нови проблеми в интернет средата. На второ място оценката показва, че доверието на потребителите се е увеличило в последно време. Повечето потребители смятат, че търговците зачитат техните права. Освен това, правата при трансграничното купуване в интернет също се зачитат. За това има много фактори, разбира се, на първо място разрастващата се употреба на интернет. При консултациите си забелязахме обаче, че положителният резултат се дължи и на законодателните норми в защита на потребителя на европейско ниво. От друга страна, има още какво да се направи за ефективно изпълнение на нормите. Например, ние имахме проучване на 23 23 000 потребители от целия Европейски съюз, плюс Норвегия и Исландия. Оказа се, че доста потребители са се натъквали на нелоялни търговски практики. На трето място Регулаторният товар Смята се, че разходите по изпълнението на директивата са 0,024% което е нещо разумно. По отношение на връзката с всички други европейски инициативи и норми, виждаме, че това хоризонтално законодателство наистина всъщност представлява една предпазна мрежа, защото се обхващат някои проблеми, които не се уреждат в други законодателни актове. Разбира се, необходимо е при дистанционните продажби да има пълна хармонизация. И също така и при онлайн и офлайн продажбите да въжат едни и същи правила, като се следва директивата за продажбите. Ние се водим от същите цели на единия пазар. За потребителите е много важно да имат права и при вземането на решения. Това означава на ниво Европейски съюз да се следи за изпълнението на нормите. Необходимо е да се водим от една обща рамка за защита на правата на потребителите. И накрая, нашите данни показаха, че споменатите директиви създават повече правна сигурност, по-голяма стабилност и по-големи приходи. Директивите също така със сигурност са усилили защитата на потребителите в много от държавите членки, почитаеми членове на Европейския парламент. Направената оценка очертава и няколко проблеми. За това в бъдеще ще се водим от три приоритета. На първо място по-строго изпълнение – на второ място, по-добра осведоменост на потребителите и правните специалисти и на трето място законодателни промени с цел по-голяма ефикасност. По първата точка по-стрикното изпълнение. За нас е важно при регламента за защита на потребителите да се изпълняват строго нормите. Ние искаме да подобрим и проверките и съдебното изпълнение. Оказва се, че директивата не се използва в пълния си потенциал – Сега се прави и оценка при колективните искове. Тя започна след е, влизане в сила на нормата през 2013 година. Ние проведохме и кампания 2013 до 2015 година, която беше много положителна. Потребителите се уведомиха за някои свои права, като двуседмичния срок за оттегляне на направени поръчки. Също така комисията започна пилотен проект за обучение на МСП в национален мащаб с цел разгръщане на капацитета. Искаме да сме сигурни също така, че самите правни специалисти ще бъдат обучени по-добре в областта права на потребителите и накрая, но не и по значение. Според нас е необходимо да има целенасочени промени. Оценката показва, че трябва да има целенасочени законодателни изменения, за да бъдат нормите по ефикасни. Първо ще оценим необходимостта за по-добро привеждане в съответствие, както и за санкциите. На второ място ще проверим дали е възможно да има европейско защитено право на потребителя, пострадал от нелояна търговска практика. Също така, трябва да обърнем внимание дали потребителите имат едни и същи средства за правна защита във всички държави членки. От тук ще видим и дали са необходими законодателни промени относно прозрачността на сделките в интернет. Потребителите трябва винаги да знаят с кого сключват договори, как това се отразява на техните права. Нещо много важно а, при економиката на споделянето. Трябва да има нови бизнес модели, но те не бива да бъдат в ущърп на потребителя, който може да загуби доверие. И накрая директивата по правното съдържание, ние трябва да сме сигурни, че директивата за правата на потребителите се отнася до всички онлайн услуги, които не изискват заплащане, като изчислението в облак. Освен това, потребителите трябва да получават същата информация – и същото право на 14-дневен срок за оттегляне. По упростяването ще видим къде могат да се избегнат ненужните дублирания. Особено в отношенията бизнес към потребител. Директивата ни предоставя по-голяма част от необходимата информация и за рекламите. Ние направихме своите проверки и можем да видим кое сега е по-малко важно за потребителите. В бизнес към бизнес бихме искали да има по-тясно сътрудничество с ресорните комисари – би трябвало бъдещите действия на комисията да се водят от заключенията на този доклад по отношение на нелояните търговски практики. Почитаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожо Кораца, за мен беше удоволствие да представя тази първа оценка на Рефит. Благодаря господин Фонсека, благодаря и на комисията за този отличен анализ на Рефит. Нека ви напомня, че това е пакет от 6 директиви плюс директивата за правата на потребителите. Това е директивата за нелояни търговски практики, нелояни условия на договорите, ценови индикации – потребителски продажби, директивата за рекламата и за забраните. Благодаря ви. Сега се обръщам към колегите. Знам, че политическите групи все още не са определили хората, които ще отговарят по тази тема, но се обръщам към всички. Господин Стефанек, от името на ЕНП ли говорите? Благодаря, господин, госпожо председател. На първо място Изразявам висока оценка за работата на комисията в тази толкова важна област. Ясно е, че тук трябва да включваме все повече онлайн услуги и за това е необходимо да имаме лояни търговски практики, като а, тук става дума и за малките и средни предприятия, които също трябва да се развиват в бъдеще. Бихме искали да се включи и темата едно и също качество при една и съща марка. Тук сме доста чувствителни. Би трябвало всички да работим с едни и същи принципи. Благодаря ви, господин Стефанек. Сега от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия за наистина полезност, полезната работа. Ще изчакам да си сложите слушалките, за да се разбираме. Благодаря за полезната работа. Е, това е един полезен обзор на законодателните актове, какво съдържат те, какво е излишно. Го чухме за опростяването, но е, какво липсва. Това е също част от упражнението, защото европейските граждани именно чрез е, по защитата на потребителите най-добре могат да разберат каква е ползата от Европейския съюз. Това прави въпроса много важен. Казахте, че хоризонталният подход е много важен и аз охотно се съгласявам с вас. За това съм изненадана да чуя, че Европейската комисия предлага изменения при онлайн продажбите на стоките. За това в Европейския парламент говорим за това продажбите онлайн и офлайн да бъдат третирани еднакво, защото не може една вещ или услуга купена офлайн да се подчинява на други правила от закупената онлайн. Това гражданите няма да разберат, както няма да разберат разликата между трансгранични или не трансгранични сделки. За това наистина трябва да търсим все по-голямо упростяване на законодателството, но без, и това е много важно, да накърняваме права на гражданите, които са част от националната традиция. Това е утвърдено право на гражданите и е, това е трудността при европейското законодателство. Освен това ме интересува да чуя дали в тази е, в процеса на преразглеждането не сме не сте помислили е, за теми, които присъстват в европейска рамка, но не присъстват в законодателството. Вие говорите за по-добро транспониране и прилагане на законодателството. Споменахте примери. Е, ще взема за пример само скандала за Volkswagen. Оказва се, че белгийските граждани имат по-големи права, отколкото моите са граждани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 а говорим все пак за един свят, в който единния пазар поставя важни за нас въпроси, така че гражданите на Европа, не само в отделните държави, но и в цяла Европа, да могат да се обединяват. Това ще е огромно упростяване, включително и за съдебната система, ако има, наречем, сборни жалби, така че да, въпроса да се разглежда в цяла Европа, а не в отделни държави и хората да бъдат третирани различно. Някои да имат полза, други не. Това е един от въпросите, които трябва да разгледаме. Следващ въпрос – устойчивостта. Устойчивостта на продуктите, на изделията. Постоянно говорим за това, че е, има излишни неща. Е, има много различни подходи. Едно има, друго няма и това поражда проблем. И все пак е мож, напъл, би могло да бъде много разумно при сроковете на гаранция, особено в е, творческите нови услуги, които присъстват а, онлайн да, и ние да подходим творчески, включвайки очаквания, срок на използване на продуктите, живота им. Поглеждам а, господа колегите, ако използваме една самобразначка, е, очевидно е, че тя е, няма същия срок на експлоатация, както миал, съдомиална или пералня машина. И наистина е странно да се търси унификация тук. Затова парламента възложи едно проучване, очакваме го през септември като резултат – относно това дали да не включим тук и гаранцията на производителя. Включва ли вашия процес за преразглеждане и тези моменти, за да бъдем наистина креативни за гражданите, но и в подкрепа на добрите производители? Така че да подкрепим и нашите съграждани, но и нашите производители. Това са въпроси, които също ме, много ме вълнуват. Питам се дали и вие се занимавате с тях и ако да, докъде сте стигнали. Евелин. Е- много ви благодаря, Евелин, и сега от името на АЛДЕ. Благодаря ви госпожа Харанзова. Благодаря на комисията. Напълно съм съгласна, че е необходимо законодателните норми да се доразвият. Казвам го с подкрепата на политическата ни група. Както и Евелин обясни, обаче трябва да си зададем въпроса в някои случаи например при потребителската компенсация, при права на пазара, както при Volkswagen, дали не трябва да се мисли за нови норми? Дали съществуващото законодателство е достатъчно добро? Парламентът беше прав, казахте, вие да разшири обхвата на материалните стоки при онлайн продажбите. Как виждате вие пътят напред? Това ще са много сложни преговори. Това е всичко. Джулия Реда говоря от името на господин Шолтес, който нямаше как да бъде тук, но ме помоли да предам неговите въпроси. На първо място. Дали компаниите и неправителствените организации са представили идеи за подобряване на европейските норми? Също така, колко голям беше проявения интерес при тези допитвания. Има ли достатъчна представителност? На второ място Имате ли обратна информация за използването на Refit платформата? И накрая дали Проверката за пригодност е свързана с упростяване на законодателния пейзаж. Според вас при потребителите едва ли има простор за много упростяване. Мислите ли обаче за добавяне на нови законодателни инициативи отново в същата област. Благодаря. Благодаря, Джулия. Сега се обръщам към колегите. Някой желая ли да вземе думата? Ако не, давам думата отново на господин Фонсека. Ще се опитам, госпожо Кораца. Благодаря за коментарите и за изказванията. Те показват, че вероятно сме реалисти и следваме един балансиран подход. В началото, естествено, трябва да направя една оговорка. Нямам всички отговори. В настоящия момент започваме с тази известна процедура на по-добра регулация. Това означава, че по отношение на първоначалната проверка на състоянието и по силата на тази проверка ние сега правим оценка на въздействието. Ще видим какво ще правим с всички процедури до края на годината. Нашето желание е е да имаме конкретни предложения в края на годината или в първите три месеца на следващата година. Тоест, на този етап трябва да кажа, че много от вашите въпроси, госпожо Гепхар, ще получат отговор в оценката на въздействието, но сега нямаме едно вълшебно решение, тъй като изчакваме да приключат процедурите. Сега по въпросите. Първо, по въпроса на господин Еванс, казва оратора. Комисията осъзнава, че има проблем с пазарните практики. Различни качества на едни и същи марки продукти. Знаете, че комисията вече осведоми съвета на заседанието му през март, че се взема с предизвикателството. Обсъждаме евентуална европейска намеса по отношение на проблема. На 20 юни ще има среща с много заинтересовани страни и след това ще информираме вас и Европейския съвет до какво сме стигнали. Този проблем има много ъгли, които трябва да бъдат разгледани. качеството на съставките, качеството на храните, въздействието върху здравето на хората. На следващо място въпроси, които са свързани с компетенциите на колегите от GD Grow и на лице е и въпроса за подвеждащите практики. В рамките на цялостния подход, който имаме, поддържаме връзка с всички засегнати страни, едно съвместно начинание, познато като CPC, е насочено към това да се намери най-точният подход за решаване на проблемите. Ние знаем каква е политическата позиция, изказана от комисар Юрова пред парламента. Моля ви да и обърнете внимание още веднъж. На въпросите на госпожа Гепхарт. Първият ми отговор е да. Опитваме се да гарантираме, че режимите онлайн и офлайн не само са съвместими, но водят със себе си едни и същи гаранции. Естествено, знаем какво се случва в хода на преговорите между Комисията, съвета и парламента по отношение на договорите. Директивата за правата на потребителите и за нелоялните търговски практики ни дават достатъчно възможности да създадем един и същ режим. Това вече го казах. Съгласен съм с въпроса за равновесието. Хармонизацията от една страна и на второ място зачитането на различните стандарти и различните позиции. Хармонизацията не трябва да води до отслабване на някои национални стандарти. Това е нещо много важно. За нас първа основна стъпка ще бъде приключването на регламента за защитата на потребителите. Надявам се, че това ще стане още едната седмица. Докладчика сега отсъства, но мисля, че сме се договорили за компромис между съвета и парламента. Благодаря на парламента за подкрепата. Целта е комисията да има повече възможности да започва съвместни действия. Освен това искаме да имаме по-ясен режим за обещетения за потребителите и отчитане на ролята на организацията на потребителите в съвместните действия. Искам да кажа на колегата от групата на зелените, че се стремим всички заинтересовани страни да бъдат представени в тези тежки преговори. Искам да кажа, че съвместните действия, които се координират от холандските власти, протичат и се надяваме да имаме някакви решения за потребителите в Европа. Естествено, що се отнася до компенсациите или обещетенията, трябва да изчакаме окончателното решение във връзка с препоръката от 2013 година. Дали ще представим альтернативно предложение? Знам какво смятате вие. По отношение на хармонизацията на условията за продажбите онлайн и офлайн, ние работим в тясна връзка с вашия докладчик. Що се отнася до устойчивостта или трайността на продуктите? Може би трябва да дам думата на госпожа Манфреди, тъй като тя следи това досие. Ако позволите, госпожо председател, ще дам думата на госпожа Манфреди по въпроса за устойчивостта. Благодаря, Пако, благодаря, госпожо председател. Госпожо Гепхард, този въпрос много ни занимава. Вероятно сте видяли заключенията за пригодността на законодателството, които споменават е, колко е важно за комисията е, да се отчете този аспект в рамките на кръговата економика. Ние много говорим, например, за подвеждащите екологични характеристики. Това е една разрастваща се тенденция. Хората търсят все по-екологични стоки, но с, тази, с този стремеж се появява опасността да ги подведат, защото все повече на лоялни търговци предлагат продукти, които имат не толкова голямо отрицателно екологично въздействие. Така че ние трябва да защитим потребителите и органите за защита на потребителите трябва да работят по-активно. Трябва да се вземат решения, за да се попречи на едно подобно вредоносно поведение. Има известни мерки, които са взети, но предстои още много да се направи. По отношение на индивидуалните обещетения за потребителите, когато имало нелоялни търговски практики, нещо подобно би допринесло за кръговата економика. Много често потребителите се оказват с продукт в ръцете си, който не отговаря на обещаните екологични характеристики и ако се даде възможност на потребителите в такива случаи да искат обещетения, би било много добре. Може да се търси обещетение и спрямо производителя, тъй като той подвежда. Ако това се случи на практика, ще бъде едно сериозно постижение – Обърнете внимание на разговорите, които протичат в рамките на прегледа на директивата. Вие говорите за правила, за стоките. Естествено, може да се прецени дали може да направим повече от необходимото. С различни генерални директори работим за това да може потребителите да са наясно какъв може да е очаквания жизнен цикъл на продуктите. Всъщност, опитваме се да накараме потребителите да предприемат едни по-устойчиви избори. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Фонсека, благодаря госпожо Манфреди за това обяснение. Така приключваме с първото представяне на резултатите е, на доклада Рефит посветен на потребителите и на защитата на потребителите. Искам да подчертая, че ние сме комисия за защита на потребителите и искаме да има хармонизирано законодателство за потребителите, което да ги защитава, което да е ясно и което да се прилага по един разбираем начин. Преминаваме към следващата точка. Тя се нарича достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза, определена на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави. Имаме становище, което ще го дадем на комисията Инта. Има становище и на комисията 9. Докладчик е господин Иван Штефанец от НП. Започваме с размяната на мнение и първо давам думата на Иван. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека да ви информирам, че комисията прие първо предложение по този въпрос през март 2012 година, за да се създаде така наречения Международен инструмент за обществени поръчки. Целта е да се подсили позицията на Европейския съюз в, в международни преговори. Освен това, целта е да се създадат пазарни възможности за економическите оператори от Европа в трети страни на техните пазари за обществени поръчки. Европейския парламент вече прие изменение към предложението през януари 2014 година и въпрос след това беше върнат в Резорната комисия за бъдещо разискване. Съвета обаче беше разделен по това предложение и общо взето разделението беше 50 на 50. Половината държави Казват подкрепа на предложението, а другата половина са с сериозни съмнения. Съвета не успя да постигне обща позиция и ето защо парламента не започна тристранни разговори. Ако трябва да е, споменем позицията на съвета. В тази връзка трябва да кажем, че комисията е внесла ново предложение през януари 2016 година. В своето становище аз искам да стъпя на направеното вече в нашата комисия и да отчета измененията, които вече са внесени. Това проекто становище включва измененията, приети от е, комисията ИМКО през октомври 2013 година. Те са свързани с е, разпоредбите, които са част от измененото предложение на комисията. Е, това са изменения, свързани с нашите правомощия. Редица от измененията на ИМКО бяха включени в промененото предложение на комисията от 2016 година. И така приключвам. Благодаря. Благодаря сега от името на социалистите и демократите Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Това е становище аз представям колегата Мария Грапини, тя отсъства. Ще кажа и какво е моето мнение. Благодаря за положените усилия. Достъпа до обществени поръчки, до стоки и услуги в трети държави следва да се регулира и в съответствие с европейското законодателство. Не би следвало да има нелоялна конкуренция за европейските потребители. Приветствам предложението на комисията за преглед и промяна на регламента от 2012 година. Не трябва да забравяме, че една от основните цели на Европейския съюз е да подкрепи растежа в развиващите се страни и освен това ние искаме да ги интегрираме в глобалната верига на стойността, без да имаме отрицателно въздействие върху европейските малки и средни предприятия. Проектът на регламент трябва да се създаде по такъв начин, че всички правила и разпоредби, е, които въвеждаме, да отговарят на европейското законодателство и да са насочени към устойчиво развитие, към изпълнението на социални и екологични цели, към социална отговорност, към интеграция и реинтеграция е, на хора с увреждане. Както се казва в документи 2014, 23, 24 и 25. В заключение трябва да кажа, че всички възможности в третите страни трябва да бъдат отчетени, но трябва да е възможно да се прекратяват действията на европейски фирми и да се прекратяват консултациите в случай, че има нарушаване на нашите правила. Благодаря. Сега от името на Алде Дита Харанзова. Благодаря, госпожо председател. Естествено, искам да благодаря на Иван за неговото становище. Искам да кажа, че моето мнение е, всъщност не се е променило спрямо първото предложение на комисията. Аз съм се занимавал с търговска политика и го правя от самото начало на своята професионална кариера. Е, това предложение естествено има своята логика, но а, има и последици, които ще бъдат отрицателни и контрапродуктивни за Европейския съюз и за неговите предприятия. Затварянето на врати води до още повече затворени врати. Протекционизма води до повече протекционизъм. Нашите търговски партньори ще ни го върнат, ако ние приемем този текст. Ако затворим пазарите си, ние ще стигнем до нещо отрицателно. Много често се отправят заплахи за затваряне на пазарите и знаете, че в ответна реакция чуваме заплахи за затваряне на пазарите. Е, има държави, които е, е, не са готови да ни дадат пълна реципрочност и ако ние откликнем по същия начин и затворим нашите пазари, ще останем без много американски стоки. Например, не знам обаче как ще помогне това на потребителите на европейските пазари. Е, говорите и за е, провеждане на търгове е, по такъв начин, че в крайна сметка ще има по-малък избор, по-малък достъп до технологии, ще бъдат ощетени някои участници в търговете. И е, не виждам защо трябва да се прилага така наречения механизъм за промяна на цените. Е, войните с търговски характер от миналото показват, че е, политиката на отмъщение не помага. Между другото, тук не става дума само за обществени поръчки, тъй като европейските компании са част от глобалната верига на стойността и съответно това предложение по никакъв начин не е разумно и уместно. Аз ще внеса изменение по силата на което се отхвърля този текст. Надявам се, че Иван няма да приеме това лично. Мисля, че текста не е добър и парламента трябва да го каже. Благодаря, Юлия Реда, ви от името на Зелените, така ли? Да, изказвам се от името на нашия докладчик Сянка Паскал Дюран. Той би искал да изчита неговата позиция. Какво се казва тук? Нашата група е силно против първоначалното предложение на комисията от 2013 година. Е, искаме да е, споменем, че това предложение не е добро, то е насочено към е, защита на нашите пазари. Смятаме, че е необходимо да се защитат постиженията на новата директива за обществените поръчки, особено що се отнася до устойчивостта, до социалните стандарти, до етичните стандарти. Всички участващи в търгове трябва да зачитат тези принципи. На второ място, ако се приеме принципа за реципрочност, той трябва да е свързан с критерии за устойчивост, които се определят не само по отношение на европейски участници в търговете, но и по отношение на неевропейски участници в търговете. Ние смятаме, че е необходимо да се насърчават малките и средните предприятия, за да може и да се използват по-къси вериги на доставките. И освен това трябва да се спазват правилата на СТО. Нашата група оценява новото предложение на комисията и ние ще работим, за да променим предложението на комисията в положителна посока. Благодаря. Благодаря, Джули. Има ли колеги, които искат да се изкажат? Господин Адам Сайнфелд. Благодаря, госпожо председател. За жалост се опасявам, че се впускаме в много трудна тема. Разбирам идеята. заложена в документа, който обсъждаме. Ясна е идеята на текста и прекрасно разбирам затрудненията пред нашия докладчик е, Иван. И едновременно с това разбирам и какво се крие за тези няколко изречения, е, доста трудно решение за Европейския съюз. Но като чух мнението на Дита, си подредих нещата. Говорим за един изключително труден момент и в Европейския съюз, и в света. Говорим за доминиращ а, протекционизъм, повсеместен и вездесъщ. А, това са това са движения, които които е, опитват да завладеят е, света, да запазят богатствата за себе си, да разграничават и затварят граници. И много европейски страни, но и трети страни предприемат действия, за да съхранят собствената си економика, собствените си фирми за сметка на другите пред нас е предложение, което се отнася за единния пазар, е, което привидно е насочен към частния сектор, очертавайки една тенденция и прогласява протекционизъм за е вътрешния пазар е, Същото е положението и в транспорта и командированите работници. Аз обаче виждам тук една едно завъртане на 180 градуса за вътрешния пазар. Защо говоря за пазаря за обществени поръчки? Защо говорим въобще за това? Ако искаме да предприемем репресивни мерки само в един сектор, в един отрасъл се заблуждаваме защото подобни протекционистични мерки, насочени единствено към частни фирми от държавите член, членки, а, нека не забравяме, че такава ще бъде реакцията и на обществените фирми. Говорим за единен пазар, говорим и за действия и законност прямо представители на трети държави. Но ако искаме да създадем равенство в единия вътрешен пазар – който съществува в условията на Европейския съюз, ако не успеем да наложим тези, да прокараме тези изисквания на европейския вътрешен пазар, какво става за държавите тренки? Мисля, че подпомагащите мерки, насърчаващите мерки винаги ще бъдат по-силни от протекционизма и ограниченията. <clears throat> Защото така ще запазим равновесието и доброто качество на световния пазар защото нека не забравяме, фирмите от трети страни също са поставени в трудни условия на собствените си пазари. Това се отнася и в, за фирми от Азия и от Африка. Ние няма как да завладеем техните пазари. Нека не предприемаме обмерки с обратно въздействие мисля, че трябва в крайна сметка нещата ще отидат на политическо ниво пред председателката. Нека накрая чуем докладчика за обобщение. Благодаря, госпожо председател, благодаря на всички изказали се ще размисля е, върху аргументите по отношение на затрудненията на вътрешния пазар и протекционизма, но това, което основно ме вълнува, дали за да продължим напред трябва да се съобразим с международните тенденции, с глобалните тенденции и много сериозно да помислим и за тях и за определени форми и инструменти, които и да изиграят своята роля в международната търговия. Затова с истински интерес очаквам дискусиите. Благодаря и тъй като сред нас е Жан Ив генерал, заместник генерален директор на Генерална дирекция търговия, нека да го чуем. Благодаря, госпожо председател. Аз съм всъщност ръководител направление от Генерална дирекция Растешно, Ние работим много тясно с дирекцията по търговия. Благодаря за мнението по нашето изменено предложение, прието от януари 2016 година. Факт, наистина нещата се промениха на глобалния пазар, промениха се след предложение, след предложението на комисията от 12 година пазара на обществените поръчки в Европейския съюз поначало е отворен за чуждестранни участници, стоки и услуги, докато държави като САЩ, Япония, Китай, Бразилия и така, Тур, Турция и са, те не са всички, налагат ограничение. И за това комисията си задава въпроса, трябва ли да позволяваме нашите търговски партньори да дискриминира е, европейския бизнес, е, докато нашите пазари са открити. За това мислим за някакво средство, което да ни да даде по-силни позиции в международните преговори. От доста време водим двустранни преговори за споразумение за свободна търговия, но и многостранни обсъждания, да речем в Женева, Свет... Световната търговска организация, споразумението за а, обществените поръчки, навсякъде се налага мнението, че ние нямаме средство за въздействие в защита на нашия пазар. Измененото предложение на комисията включва значителни изменения, предложени от Европейския парламент, гласувани през 2014 година и препотвърдени от новоизбрания парламент, но и редица държави членки изказах, се изказаха в този дух в рамките на преговорите в съвета. Е, ще се спра на някои от изложените аргументи. Измененото предложение на изме предложените изменения на а, предложения на комисията вече не предлага дори временно затваряне на европейския пазар за други доставчици на стоки и услуги. Предвиждат се единствено парични глоби когато и които ще се налагат единствено, когато се подбиват цените при търгове, без това да се отразява на крайната цена. Така че идеята на нашия, за откритост на нашия пазар се запазва и в измененото предложение. Ние също така въведохме редица изменения – с цел да облегчим нещата административно. Заличихме така наречения децентрализиращ стълб за сключване на индивидуални договори и ограничения в достъпа до обществени поръчки. Това облегчава нещата, освен това тежестта на доказателствата се прехвърля не върху компетентните органи, изключващи договора, а върху фирмите от други страни. Ще спра до тук с измененията, но има още нещо по искане на парламента. Тук се включват не само по-слабо развити страни а и страни от GSMIS, но и европейските малки и средни предприятия. И аз не и комисията не смята, че това изменено предложение ще се отрази на, отрази на приложението на приятата през 2014 година директива за обществените поръчки. Държавите членки я прилагат и тя ще продължава да се прилага и за европейски и, чужеста, и участници в търгове от трети страни. Така че това е положението с международните правни актове за търгове. Благодаря, госпожо председател, за възможността да говоря пред вас. Благодаря на парламента за възможността да продължим преговорите е, по измененото предложение. Надявам се това да подтикне и съвета за повече преговори. Там имаше известни дискусии през миналата година, но не постигнахме кой знае какво. Председателката благодаря Жен Ив Муайе за представенето от комисията. Срокът за изменения 27 юни 12 часа. С това изчерпваме точката за достъп до стоки и услуги от трети страни до вътрешния пазар. Пристъпваме към следващата точка на дневния ред. Изпълнение на директива 2623 Европейска общност относно услугите на вътрешния пазар за установяване на процедура по нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите и за изменение на директива 2623 регламент 10 1024 от 2012 година относно административно сътрудничество посредством информационната система. Серхио Гутиерес прието от социалистите и демократите е докладчик. На 29 май съветът вече е възприел общ подход и се предвижда гласуване на 20-21 ноември. Е, има вече становища за субсидиарността, включително от Франция и Германия пред нас. Така че нека да започна с господин Хенинг Енштайн от комисията който ще ни представи предложението и оценката на въздействието от него. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Здравейте, уважаеми евродепутати и колеги. Благодаря, че ми давате възможност накратко да представя предложението за нотификация. Мисля, сме единодушни е, че единния пазар на услуги предлага редица преимущества и Централната банка и Организацията за сигурност и е, за економическо развитие и Европейската комисия подчертава това от 2009 година се прилага и съответната директива за услугите, съществуващата процедура за нотификация не дава възможност е, да предотвратяваме нелоялни практики, за това се налага ние да включим пилотни проекти за нови мерки. Повечето пилотни проекти са наистина за такива нови мерки от държавите членки. На предвид казаното, а, а, при положение, че и парламента, пък и сметната палата призоваха за по-коректно изпълнение и прилагане на директивата за услугите, комисията реши да въведе съответна процедура на нотификация. Освен това, 80% от заинтересованите страни твърдят, че системата не работи добре. Вече имаме 10, почти 10 години опит с нотификацията но резултата не е добър. Опитахме се с държавите, членки с комисии от експерти да подобрим съществуващата процедура, но стигнахме до заключение, че наистина се нуждаем от законодателно преразглеждане на тази процедура. Причините около 90% от нотификациите вече са приети от държавите членки, така че всякакъв обмен на мнение вече е излишен. Обхвата на задължението за нотифициране е доста неясен за редица органи. Някои важни изисквания не са приети. Има несъответствие. Само 7 държави членки поемат 90% от нотификацията. Качеството не е винаги е добро и понякога има разлика при нотификацията за стоки, а за услуги не винаги доставчиците имат достъп. Тоест, ние искаме да въведем по-ефективен механизъм на уведомяване, при по-добро качество и разбира се да подпомогнем обменът на добри практики и опит преди приемането на нови мерки, като избегнем неоправдани е, мерки, които водят до неравнопоставено положение. И разбира се, по-голяма прозрачност за участниците. И така, основни моменти е, самостоятелна директива за изпълнението на директивата за услугите без въвеждане на нови изисквания по същество по изискванията на директивата за услугите. Дебело подчертавам, тя ще остане непроменена. Говорим единствено за процедурата за нотификация е, нуждаем се от нарочна процедура, защото а, услугите в Европа са уредени по доста различен начин от стоките и се нуждаем от един общ законодателен акт за държавите членки, комисията и заинтересованите е, страни за партньорско взаимодействие. Тоест, не става дума за нищо ново. Ето една диаграма на нашето предложение. Първоначални консултации, три месеца се приема, след това период за коментари и обикновенно при днешната процедура около 10% от нотификациите са от е, е, съдържат коментари. 90% не съдържат такива коментари и само в 1% от случаите има наистина сериозни съмнения относно съвместимостта на тези мерки с законодателството и това налага комисията да подаде съответен сигнал за по-сериозен диалог с държавите членки и да поддържа правото си на вземане на решение относно мерките, за които има нотификация по директивата за услугите днес. И така предлагам да се запази системата, която да бъде е, технически приспособена. Това е възможно е, да се въведе публичен обществен интерфейс, за да може, могат фирмите и е, отраслите да имат достъп до нотификациите и да дадат своето мнение. В момента това съществува за стоките, но не и за услугите. Тук е малко непрегледно, но просто ще го получите допълнително, просто да видите как ще и как работи в момента системата, какви формуляри се попълват и е, как основната информация се превежда автоматично. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте. На ваше разположение съм за дебат. Сега е, докладчика. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията. Има проблем с микрофона на оратора. Ние ние вече разговаряхме с докладчиците в Сянка, за да видим как можем да изпълним целите, набелязани от Европейската комисия. Принципно виждаме, че има доста различни мнения, когато навлезем в подробностите. Разбира се, ние не искаме да има необосновани бариери, трябва да има по-добро уведомяване, с това сме съгласни, както и с по-голямата част от текста. Но виждаме и позицията на съвета, който е много разделен по първоначалното предложение на комисията. Същото въжи и за парламента. И става дума най-вече за изпълнението. Това, което е написано с дребен шрифт, тъй да се каже в директивата. Ние смятаме, че има консенсус в някои области, и на това трябва да се облегнем, за да може директивата да напредне възможно най-бързо. Но трябва да се опитаме да определим най-проблематичните въпроси, които ни разделят и тук, и в съвета. Това са три основни проблема. На първо място гъвкавостта на законодателната процедура – Директивата е, за нотификациите не дава достатъчно възможности на държавите членки да законодателстват. На второ място, и това е деликатната тема, е институционалния баланс между националните парламенти, Европейската комисия и съдебните органи. Също така са важни и процесите на подаване на сигнали. Необходимо е да има и правна сигурност, но при задължението за уведомяване има някои спорни въпроси. Какви са конкретните ни предложения? По определенията искаме Принципно проектната мярка, обявявана от държавата членка, да се обяви в срок, който е реалистичен. Какво означава това? Когато вече е взета мярката и е взето окончателното решение от националното правителство или когато Става дума за законодателна процедура в националния парламент. Също така ни се струва, че има няколко съображения при уведомяването. На първо място задължението за промяна когато мярката води до много съществени промени. Мисля, че тук трябва да прецизираме, така че да има много по-голяма правна сигурност за всички участници. Какво означава съществена промяна? Струва ми се, че трябва изобщо да прегледаме всички въпроси по нотификацията – Разбира се, ние не искаме да се бавим твърде много, за това и трябва да се мисли за процедурата за повторно уведомяване, защото на първо място се съобщава това, което е съществено, но искаме да се изключи задължението за повторно уведомяване при законодателни изменения тъй като е възможно да се стигне до твърде голямо забавяне на процедурата. Тъй като имаме парламентарен дебат, административни последици, не бихме искали при проекто закон, който се обсъжда в парламента и поражда правен ефект – след това да трябва да се прави повторно уведомяване. Трябва да има много по-конкретни срокове. Ние ще направим изменение, в което ще кажем, че повторното уведомяване трябва да се случи в рамките на максимум един месец, за да не се стига до нов срок от 3 месеца и след това да има последователни различни срокове, така че целият процес на уведомяване да се забави твърде много. Искаме да изключим и по-маките общини с 7000 жители от задължението за уведомяване, защото това уведомяване е задължително тогава, когато има наистина економическо отражение или несправедлива бариера. Според нас при по-малките общини е възможно такава мярка само да ги натовари твърде много и да се стигне до прекомерен бюрократичен а, товар. В Испания имаме много такива общини, във Франция още повече. Ако трябва всички те непрекъснато да уведомяват е ясно, че се стига до твърде голямо бреме, което не се оправдава от мерките в такъв кръг. Също така, както вече направи и съвета, и ние би трябвало да работим в този дух. Ние имахме заседание с тях, комисията беше информирана, трябва да се мисли за клауза за действие по спешност, в която да се включат социални, екологични, социални, екологични съображения. В тези случаи би трябвало задължението за нотификация да отпада. Би трябвало също така да се гарантира, че не бива да натоварваме твърде много националните парламенти в отношенията с комисията и съдебната власт. Ние ще представим изменения. Искаме да променим процедурата, така че да не се забранява на националните парламенти да приемат определения, които за тях са важни, дори и това да води до необходимост от уведомяване би трябвало парламентът да има право да го направи. А ако след подаването на сигнала Европейската комисия реши, че приемането на законодателния акт или мярка не отговаря на изискванията, то комисията би могла да се обърне към съда и да замрази прилагането на мярката до решението на Съда на Европейския съюз. Така че да се знае дали директивата за услугите е нарушена или не. Но не би трябвало на националния парламент да се забранява да вземе такова решение. Европейската комисия след уведомяването може винаги да се обърне към съда като до решението на съда мярката се замразява, така че да не възниква нова бариера. До вземането на решение от страна на съда бихме искали по този начин да не се стига до конфликт на легитимността между Националния парламент и Европейската комисия. но докладът ще бъде представен едната седмица и тогава ще навлезем в подробностите. Благодаря. Сега се обръщам към политическите групи. Благодаря. Аз ще представя комисията, предложението на комисията, така както ние го виждаме. Ясно е, че съществуващата ситуация не е възможно най-добрата. Имаме изискванията по директивата от 2006 година, но те не се изпълняват достатъчно добре. Следователно са необходими съществени промени. Предлаганото от комисията е много положително. Според мен се казва правилно, че държавите членки трябва да уведомяват за новите изисквания към доставчиците на услуги, преди те да влязат в сила. Ние искаме по-добре функционираща процедура. Подкрепям идеята в бъдеще да има национални изисквания, които отиват по-далеч от изискванията на директивата за услугите от 2006 година. Европейският съвет вече зае своята позиция, както беше посочено, но според мен позицията на комисията е далеч по-добра от тази на съвета. По графика предпочитам да се придържаме към първоначалния график и очаквам с нетърпение бъдещата ни работа. Надявам се да работим успешно. Благодаря много. Е, е, от името на ЕГАР ще говоря от името на колегата Вики Пот, е, която няма възможност да се включи днес. Така че аз подкрепям промента на пакета, което подпомага трансграничните услуги. В това отношение комисията предлага решение, което ЕКАРЕ предлага. В член 4 се разрешава въпроса за трансграничните системи. Системата на сигнали в член 6 ще даде възможност да работи по-добре с държавите членки за изпълнение на директивата за услугите. Няколко въпроса бяха обсъдени в Страсбург миналия месец. Ще се спра накратко за тях. Първо, сроковете за процедурата. Разбирам, че някои групи искат по-кратък срок за нотифициране по член 3 и 5, но има все пак съображения да се помисли за по-разумен е, срок. Второ, за новата нотификация разбирам, че някоите от докладчиците в Сянка смятат, че тази процедура а, е, трябва да бъде една и също при повторна нотификация да се прилага 3-месечния период. Ние не искаме държавите членки да поставят нови нотификации с по-малко изисквания, без комисията да има реален шанс да отговори. Това е, ще под, е, се отрази зле на цялата оценка на директивата относно пропорционалност. А, това е отрешаващо значение за цялото предложение. И накрая, по отношение на праговете, ди, директивата за е, услугите наистина трябва да се прилага на местно ниво, но аз разбирам тревогата на докладчика, че ни не иска да се създават допълнителни затруднения на правителствата. Затова се нуждаем от гъвкавост. Идеята за гласуване в Имко през октомври това ще ни даде възможност за подробно обсъждане в нашата група, за което, в която ние също ще се включим. Председателката благодаря Джули сега Кая Калас от името на АЛДЕ. Благодаря много. Приветствам предложението на, предложението на Комисията за преразглеждане на е, е, директивата за услугите. Сегашната система не работи и трябва сериозно да се помисли да не се създават нови бариери. За това Комисията посочва редица мерки, е, но е, в съответствие с директивата за услугите трябва да има възможност за вземане на задължаващи решения. В противен случай резултат няма да има. В този смисъл мисля, че комисията върви във вярна насока. Трябва да се помисли за по-прозрачни процедури трябва да се уточнят сроковете. В момента не е ясно какво става, ако държава членка не нотифицира дадена мерка. Трябва също да решим на кое ниво е най-добре да се прилагат тези правила, за да бъдат те най-ефективни. Надяваме се да намерим общ отговор. Очаквам да работим заедно с колегите и да дадем своя принос за по-добрия вътрешен услуга на пазара за, на пазара за услугите. И Манфред от, ман, от името на Зелените, отново госпожа Реда, замествам колегата, който изразява наш, нашия скептицизъм по предложението на комисията последните причини. Наистина понякога има неоправдани, неоправдани и дискриминиращи мерки от държавата членка, но не бива да надценяваме е, ролята на тези мерки. Е, второ, предложението на комисията може да се отрази на правата на е, обществените органи да, регули... да регулират нещата, особено е, по член 7, а също и член 9 за прехвърляне на, на тежестта на доказателството в съответствие с директивата на услугите. Това е ограничение на правата на държавите членки да регулират предложението на комисията относно нотификация за мерки по член 16 до директивата за услугите е, се връща към принципа за страната на происход, която отпадна от директивата за услугите след дълъг дебат. И накрая член 5 и предвидения там срок не дават възможност на държавите членки да реагира своевременно на предложението на комисията. Нашата група, разбира се, е за е, облегчаване на условията, но това не трябва да ограничава правите на, прав, правото на държавите членки да регулират нещата, доверието на гражданите в Европейския съюз ще зависи от защитата на обществения интерес. При тези условия ние, нашата политическа група би подкрепила каквито и да било изменения. Благодаря. С това изчерпваме политическите групи. Ако няма други желаящи да се изкажат, нека чуем отново комисията. Господин Енштайн, имате възможност да отговорите на направените коментари. Uh, uh, uh, Благодаря ви. Благодаря за коментарите и съображенията. Ако позволите, ще кажа няколко думи за позицията на комисията. По парламентарните изменения напълно разбирам идеята националния парламент да се придържа към своя суверенитет и да може да взема решения. Тук няма никакво съмнение. Но не знам дали трябва да има пълно изключване на измененията от националните парламенти. Комисията не е съгласна, защото в този случай държавата може да не уведоми за мярка, която на пръв поглед изглежда добра, но може да създаде проблеми. Би трябвало коментарът да се прави във връзка с крайната мярка, а не процедурата на приемане. Настроен съм критично и към експост уведомяването за изменения, защото тук ние се водим от добрите практики. изключването на по-малките общини. Директивата за услугите се отнася до държавите членки и всички тези административни нива в тях, е, независимо дали държавата е федерална или организирана по различен начин. Затова и изключването на определени административни единици не отговаря на директивата за услугите. Тя трябва да се прилага спрямо цялата територия на държавата членка. Процедурата по спешност. Това беше идея и на съвета. Ясно е, че се имат предвид спешни ситуации, но не ми се иска да се въвежда паралелна процедура, която накрая да се прилага по-често от обичайната би трябвало да се ограничим до истински спешните ситуации. За консултациите ние сме предложили срок от 3 месеца. Това е стандартния срок при подобни процедури. И при стоките, и при информационните услуги. Просто е необходимо достатъчно време за диалог с заинтересованите групи би трябвало да има достатъчно време не само да се уведомява, но и да се реагира на уведомлението. Един по-кратък срок би възпрепятствал това. Какво се случва, когато държавата членка не уведомява? Имаме член четвърти в нашето предложение. Там се кодифицира съдебната практика при стоките и услугите. В тези случаи гражданинът може да се обърне към Националния съд. За жалост тази клауза беше заличена в общия подход на съвета. Но тя съществува в предложението на комисията, обхвата на член 4 във връзка с член 16 и принципа на страната по происход. Тук ще кажа, че съответният член отразява статуквото, и вече съществуващото изискване. Нашето предложение е точен цитат от директивата за услугите. Тук няма промяна. промяна на тежестта на доказване. Държавите членки, които са въвели мерки, трябва да докажат, че тези мерки са справедливи и пропорционални. Нищо друго не може да бъде приятно. Не виждаме по какъв начин се променя тежестта на доказване и как тя става обратно насочена. Ясно е, че комисията също обосновава своя коментар – това са първите ни реакции. Благодарим. Очакваме дебата. Благодаря господин Ернштайн. Благодаря на комисията за отличния отговор. С това трябва да закрия дебата, защото наистина си прехвърлихме времето. На 12 и 13 юли ще разгледаме проекто доклада. Следващото ни заседание е на 20 юни. Благодаря.